автомобили в Ирландия беше одобрен на 8 също чрез писмена процедура беше постигнато съгласие да се изпрати писмо до председателя Таяни относно 30-та годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето и да се проведе конференция на високо равнище по този въпрос на 20 и 20 ноември. Имаме делегирани актове, актове за изпълнение. Всичките ще ви бъдат съобщени с писмо от 12 април. На 23 април е срока за внасяне на възражения. Тъй като не прочетох изцяло всички делегирани актове, не се притеснявайте, няма да говоря дълго по този въпрос – Искам само да подчертая, че това е последното заседание на комисията Либе. И вместо да чета две страници делегирани актове, бих искала да използвам времето, за да ви благодаря на всички ви. Ще бъда кратък. Виждам израженията на лицата ви и се питате какво ще кажа. Изминаха пет години. и Това е доста дълъг срок особено за Либе, където работата беше много интензивна. Искам да благодаря на депутатите. За мен беше истинска привилегия. И честно казано, аз съм работил в други парламентарни комисии, не може да става дума за сравнение. Ние имахме много трилози, Имаше много въпроси, които са важни. Миграция, цифровизация, много правни аспекти, въпроси свързани с отделни държави, което поставяше колегите в затруднено положение, бяха също притиснати от времето. Да, тук ми се напомня, че с бележка да не говоря прекалено дълго. Да, никога не ми подават а, такива бележки, с които да ми помагат, но днес не е така. Имахме 200 трилога. Това са много трилози. Това е най-голямият брой трилози. Понякога хората казват, а, когато работите в Либе, вие работите най-много, най-заетата комисия сте. Ние не искаме да се хвалим с всичко това или да се проявяваме арогантност. Това означава, че за колегите, които работят в нея, за евродепутатите, всичко това означава, че вършите огромна работа, като сте пълноправен или активен член на комисията. И така без много емоции мога да кажа, че беше привилегия да наблюдавам през последните пет години работата на депутатите. Освен това, създадох приятели от различни партии. Понякога нещата не вървят както желаем. Имаме доста въпроси, които са свързани с е, емоции. Хората се вълнуват е, от въпросите. Това създава друго измерение. И комисията винаги задава въпроси, дори и накрая на заседанието. Тя беше много мила вчера по една програма по BBC. Не знам защо не е такава и тук. Така че беше за нас привилегия на второ място, служителите ни са част от този пакет, те са част от нашия екип. Те също вършат огромна работа за подготовка на трилозите. Знаят, че тяхната работа е много трудна, изтощителна, защото има много спорни досиета. Искам да благодаря на нашите сътрудници. Това е едно изречение, но знаете какво искам да кажа с него. През последните месеци на този мандат нещата станаха още по-интензивни. Искам да благодаря на тях, искам да благодаря на Адам, на Мария, на Селин, които са моите сътрудници, за тяхната отлична работа. Искам да благодаря на всички, които помагаха в работата на Либе, тъй като Либе е една комисия, която е добре позната. Навсякъде, където отида, хората казват, а, става дума за вас. Но така или иначе, това е много добра комисия. Всички работят много добре. Искам да благодаря на секретарията на комисията, на главния ни секретар. Той сигурно ще се притесни, защото той е много притеснителен човек, много скромен човек. Аз не съм типичен британец, вълнувам се, но той изразява най-високите стандарти за работа в Европейския парламент – и екипът ви беше отличен. Всички изслушвания, всички триалози, понякога продължаващи 20 часа, изискваха от тях влагане на много усилия. Те свършиха отлично своята работа. И в заключение, искам да ви кажа, че би трябвало да се гордеете с работата, която сте свършили в Либе. Да, беше спорно понякога, Понякога на хората не им харесва това, което правим, защото има изключително важни въпроси и репутацията ни говори сама за себе си. Ние работихме в цифровата сфера по въпросите на неприкосновеността на личния живот, по миграционните въпроси и прочее. Ако в следващия мандат е, има комисия, сходна на Либе, ще видите колко хора ще искат да са част от нея, защото там се върши работа. На онези, които ще се върнат в следващия мандат, искам да пожелая всичко най-добро, както и на онези, които няма да продължат да бъдат част от парламента. Аз няма да ви казвам аз какво ще се занимавам но когато ми е по-ясно, ще ви кажа непременно. Искам да благодаря на всички за тези прекрасни пет години. and, and now we have a now, no no no now we have a vote. So let's go to the vote, the single vote. Thank goodness. Um, so and we we have a very sing, simple single vote um, for Mr. Corau, is it? and as usual, he's not here. That's good. So that's not in a bad way, <laughs> but... Господин Корал е тук, така че нека да пристъпим към електронно гласуване на неговия доклад. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Няма въздържали се. Приема се. Благодаря ви, колеги. Биргит предложи да бъде председател на следващата част от заседанието. Аз обещавам да се върна. protesto protesto So, colleagues, Уважаеми колеги, след тази Приятна реч. Продължаваме по дневния ред. Ще разгледаме преговори, които са в ход. На 4 юли парламентът прие 8, резолюции, след като бяха изготвени доклади от Ливе за договаряне на международни споразумения за обмен на лични данни между Евробол и 8 страни – Египет, Израел, Алжир, Йордан, Ливан, Марокко, Тунис и Турция. Това е за целите на правоприлагането. Докладчикът беше нашият председател. Парламентът направи няколко препоръки за преговорите и подчерта в резолюциите си, че съгласието му за сключване на споразуменията ще зависи от е, удовлетворително участие на Европейския парламент на всички етапи от процедурата в съответствие с е, член 218. Междувременно съветът също прием директивите за преговори, насоките за преговори. Комисията вече започна преговорите с една от тези страни, а именно с Турция, и преговорният екип беше в Анкара в края на тази седмица. Освен, че ще чуем доклад по този въпрос, ще получим информация за актуалното състояние на преговорите с останалите седем държави. Ще дам думата на Сесилия Верклейч, която е изпълняваща дължността ръководител на отдел. След това ще дам думата на докладчицата сянка и други заинтересовани колеги. Госпожа Веркле има думата. Благодаря ви. Както правилно подчертахте, вторият кръг от преговори с Турция се проведе на 9 април тази седмица. Колегите проведоха преговори цяла сутрин и след обеда в Анкара посетиха органа за защита на данните в Турция. Относно останалите седем държави, по които имаме мандат за преговори, не сме започнали все още преговорите, така че не мога да ви дам информация за нещо, което не се е случило. Това, което може би ви интересува е, че през декември се срещнахме с всички тези държави и ги запознахме с това каква е идеята, каква е целта на бъдещите споразумения, какви са основните въпроси, на които комисията иска да обърне внимание. Що се отнася до тях, аз мога да бъда много кратка. Благодаря ви за вниманието. Аз не чух някаква конкретна информация за преговорите. Би било добре да знаем дали имате някакъв срок за продължаване на преговорите и от ваша гледна точка, кои могат да бъдат предизвикателствата. Според мен това са неща, което, с които трябва да ни запознаете. Какви са сроковете, какви са предизвикателствата в тези преговори, като се има предвид каква е ситуацията в тези държави. Знаем, че тези държави са много различни, ситуацията там е много разнообразна. И така, вие правилно казахте, госпожо председател, че тези държави са доста различни. Що се отнася до това, какви са въпросите, които представляват най-голямо предизвикателство, това ще зависи от държавата, с която се водят преговорите. Знаете, че в Израел бяха проведени избори тази седмица. Затова Израел не искаше да влиза в преговори до сега. Ще видим каква ще е реакцията им сега след изборите. Що се отнася до сроковете, ние нямаме конкретно определени срокове, защото това ще зависи от вътрешните консултации във всяка от държавите, където нямаме никакво влияние или много слабо влияние имаме. И това е, е въпрос, който за нас е истинско предизвикателство – Разбира се, ако имаме срокове, това ще улесни работата ни, но те не работят по този начин. Благодаря ви много. Господин Тарик Абраз е в залата. Искам да го попитам дали има някакви въпроси, тъй като вие сте докладчик в сянка, имате ли някакви коментари? Благодаря, госпожа председател. Аз имам някои въпроси. Първо, Механизма за правата на човека на ООН и водещи на ЕПО подчертаха, че има сериозни слабости, що се отнася до спазването на правата на човека в повечето, ако не във всички от тези държави, включени в преговори, включително правото на неприкосновеност на личния живот. Има също нарушения от правоприлагащите органи. Освен това, в тези държави липсват закони за защита на личните данни. Може да има подсилване на, регр... на тези режими срещу техните граждани. Турция, например, Египет и други създават особени затруднения в това отношение. Осемте държави трябва да има отправено към тях изискване и цяло да спазват изискванията за правата на човека, както на теория, така и на практика. Как ще се гарантира, че това изискване ще бъде действително спазено? С ваше позволение искам да задам още един въпрос. Тъй като някои от държавите, като Египет, използват най-редовно обвинения в тероризъм, за да се справят със свои политически противници и правозащитници. Как ще гарантира, че, че споделянето на данни, прехвърлянето на данни от Евробол няма да улесни тези репресивни политики. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Не виждам други колеги, които искат да се изкажат. Госпожо Веркле, може би искате да кажете нещо в заключение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тези много уместни въпроси. Искам да припомня какъв е мандатът, който ми беше даден от съвета и препоръките на Европейския парламент. И мисля, че всичко това е много ясно, що се отнася до чувствителните аспекти, свързани с правата за защита на личните данни. Това е един от въпросите, който обсъждаме, например, с Турция. Вътрешните дискусии продължават и там за свързани с законите за защита на личните данни тъй като това за тях е необходимо не само за сключване на това, но и за други споразумения, които искат да сключат с Европейския съюз. Вие споменахте и препоръките на Европейския парламент. Те са несразривна част от нашия мандат и разбира се, ние трябва да ги спазваме и трябва да направим така, че ще бъдат отразени в окончателния вариант на споразумението. Благодаря ви много. Може би господин Тарикабрас не е много удовлетворен от отговора. Бих искал само да добавя един кратък въпрос. Дали международното споразумение ще включва всички препоръки, на надзорния орган по защита на личните данни и тези, които се съдържат в резолюцията на Европейския парламент. Имам предвид дали всички ще бъдат включени. Не е лесен въпрос. Няма как да знаем от самото начало какъв ще бъде края. Може ли да отговорите? Ще се присъединя към анализа на председателката. Искам да кажа, че се стремим наистина да гарантираме, че всичко ще бъде включено, ще бъде взето предвид. Но отново казвам, става дума за стремеж. Дали ще успеем е друг въпрос. Казах ви, че имаме инструменти в джоба си, когато преговаряме с тези страни. Вече подчертах, че преговорите с Турция започнаха неотдавна. Те са част от нашия мандат до каква степен могат да се гарантират всички препоръки и тяхното прилагане. Това е оценка на тълкуване, а т.е. въпрос на тълкуване на оценка. Ще се върна на тази тема на по-късен етап. Благодаря, казва председателката. Искам да напомня на всички и най-вече на комисията какво искане отправи парламента, именно да получава информация на всички етапи от процедурата по силата на член 218. Естествено, очакваме с нетърпение да получим допълнителна информация от вас. Когато вие се здобиете с такава, може да ни я предадете в писмена форма идните седмици. По-важно обаче да получим информация, когато започне следващия мандат на парламента. Преговорите ще продължават и тогава. Благодаря ви за този е, първи преглед и първото предоставяне на информация. Следващата точка, уважаеми колеги, е една презентация, свързана с работната група на Либе относно контрола върху Шенген. Тази точка ще започне в 10.40. Колегата Коелю не може да присъства преди 10.40, затова ще направим кратка пауза до 11 без 20, преди да започнем с тази следваща точка. Благодаря. So, colleagues... И така, уважаеми колеги, мисля, че можем да продължим с заседанието. Нашия председател направи едно много трогателно изказване. Това е последното заседание на комисията Либе преди да преминем към предизборната кампания. Интересни неща се случват обаче. Добре е дошъл на нашия нов колега Ханса, който замести Ивари Падър. Ивари Падър е избран за депутат в естонския парламент. Ще прекарате да се надяваме няколко приятни седмици в парламента и няколко приятни седмици след е, изборите, преди ние да подновим своята работа по същество. Престои интересно време. И така, преминаваме към следващата точка. Тя е посветена на нашата работна група за контрол върху Шенген. От създаването на тази работна група през 2016 година, а тя е под председателството на Карлош Коелю, тя е много активна, що се отнася до анализа на многото документи, които получава парламента във връзка с резултатите постигнати в рамките на оценките на шенгенското пространство и свързаните с тях теми. Ще дам думата на господин Коелю. Темата е интересна. Той ще ни представи работата, която беше свършена неотдавна. Заповядайте. Благодаря, господин, госпожо председател. Радвам се, че мога да докладвам пред работната група. Приближава края на мандата и е време да обърнем поглед към бъдещето. Работната група заседава на практика всеки месец. Задавахме въпроси на комисията, комисията ни правеше презентации, присъстваха представители на съвета, на държавите членки, видяхме се с изпълнителните директори на Европол, на Агенцията за гранична и брегова охрана, на Агенцията за основните права. В допълнение парламента одобри първия си годишен доклад относно състоянието на шенгенското пространство. Този доклад беше започнат по искане на работната група. За мен беше чест да съм докладчик. Важен компонент са членовете на работната група и секретарията. Ние сме един наистина добър екип и аз искам да благодаря за сътрудничеството, ще поставя ударението върху три аспекта, които за мен са най-съществени. На първо място, както вече се видя, работната група доказа, че има много работа за да се защити и опази и доразвие най-голямото постижение на европейската интеграция, именно свободното придвижване на хора. Достъпа до информация е много важен, тъй като Шенген е поставена на риск. Парламента остава отворен, като се има предвид, че има ограничение относно това какво парламента може да прави с съответната предоставена информация. Комисията е готова да дава информация Нашето сътрудничество е добро, дори и да не е съвършено. Въпреки всичко, достъпа, който получаваме до информация, зависи от нашата способност да обработваме информацията. Имаме нужда от повече човешки ресурси, съответно. Имаме нужда и от по-добър инструментариум, за да предприемаме последващи мерки след направените оценки, както и да следим това, което правят държавите членки. На второ място, от създаването на работната група на сам се създаде нов инструмент оценката на слабите страни, която се извършва от Европейската гранична и брегова охрана. За парламента е ясно защо има нужда от такава оценка, но още веднъж се сблъскваме с много информация, която трудно можем да обработим. Информацията има различно приложно поле, различен обхват. Тя засяга много различни аспекти, свързани с Шенген. Е много важно данните да бъдат проследени както трябва. И накрая искам да кажа, че много се радвам, много се гордея от работата на работната група и мисля, че тя трябва да продължи да съществува и по време на следващия мандат. По този начин парламента би изпратил ясен сигнал, че той гледа сериозно на защитата на шенгенското пространство. За тази цел в идните няколко дни възнамерявам да изпратя писмо на председателя Морайс и да опиша какво сме свършили – както и ще пиша за това какво смятам, че трябва да бъде бъдещето на работната група. Това е по предложение на госпожа Вержия, член на групата. Надявам се, че най-добрият начин да се продължат усилията във връзка с Шенген е да се направи точно това, да продължи да съществува групата. Предстои много работа, колеги. Благодаря на всички за усилията и за сътрудничеството. Благодаря, господин Коелю, за това, че направихте преглед на предизвикателствата, пред които се сблъсква, с които се сблъсква шенгенското пространство. Двама колеги искат думата. Първо ще дам думата на Хуан Лопес Агилар. Заповядайте. Благодаря, Биргит, благодаря, Карлош, за това, че е, поддържате живота на комисията Либе до последната минута. Няма много хора в залата, но виждате, все още функционираме. Искам да кажа, че твоето присъствие, присъствието на тази група за контрол върху Шенген няма да остане незабелязано. Докладчик е, говори за направения доклад. И аз мисля, че този доклад е нещо изключително ценно. Знаете, че Шенген много се цени, най-много се цени от европейските граждани. И има защо. То означава много за свободното придвижване, за премахването на контрола по вътрешните граници на Европейския съюз. Ние положихме всички усилия да запазим Шенген, да продължи Шенген да съществува. Е, съвета не направи нещо подобно. Шенген не функционира нормално поради действията на няколко държави членки. Това го виждаме всеки път, когато отиваме в Страсбург, тъй като, знаете, това е седалището на Европейския парламент. Когато летим до Страсбург, трябва да си показваме паспортите или личните карти. Това означава, че нещо не е наред. Ние направихме всичко, което можахме. Съответно, приехме и пакета за оперативна съвместимост, което означава, че ВИС, визовата информационна система, ШИС, второто поколение на Шенгенската информационна система, ЕКРИС, ЕТИАС, Евродак и дори размяната на информация от наказателните регистри на държавите членки. Е, всичко това се гарантира. Гарантира се чрез е, технология от най-ново поколение. Създадохме такава възможност съвета да може да си свърши работата, именно е, да се възстанови нормалното функциониране на Шенген. Надявам се, че онези, които ще дойдат тук и ще бъдат членове на Либе, онези, които ще бъдат преизбрани и избрани за първи път, ще подновят усилията на Карлш, за да може Шенген да се върне в формата, в която го познаваме. Много може да се говори и за Европейската гранична и брегова охрана. Все още много се говори за Фронтекс. Фронтекс казва се е устаряла, не функционира вече. Сега има нова агенция, чиято цел е да върне Шенген във формата, в която го познаваме. И в заключение, тъй като това са последните дни от нашата работа, искам да благодаря на всички в парламента за отдадеността спрямо ценностите, преследвани още от отците създатели на Съюза. Мисля, че ние доказахме, че сме отдадени на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Това е комисията, комисията Либе, която се грижи за поддържането на това пространство. Благодаря на всички. Благодаря Хуан, Мари, Кристин Вержия. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да се кандидатирам за следващия мандат. Няма да участвам от тук нататък. А, това е избор, който аз сама направих. Но искам да благодаря на всички, включително на преводачите, на всички колеги, с които работим целия ми екип, администрацията и от сърце искам да благодаря и на господин Коелю. Макар да имаме различни политически убеждения, ние двамата сме а, силно ангажирани с шенгенското пространство и смятам, че успяхме да свършим много сериозна работа, за да накараме държавите да вземат разумни решения и се радвам, че ще се остави следа от всичко свършено от тази работна група. Мисля, че това всичко е много важно, включително за следващия мандат на този парламент. Считам, че резултатите на това, което се постигна в шенгенското пространство отразява отказа на съвета да свърши необходимото като резултати от доклада, който беше изготвен и а, мисля, че причините, които бяха а, очертани са съвсем различни и а, съвсем обосновани и това, което се прави в момента някои държави членки върви въпреки всичко и така е. Това е начина по който възприемат държавите членки и гражданите в тях казаното. Искам да отговоря на господин Гилар, че за разлика от него не съм убедена, че с всички технически средства сме на ниво. Надявам се да не се случи най-лошото и да не се случи така, че след няколко години да сме пак тук с подобни въпроси, като тези, които сега възникват с газови инсталации. По тези въпроси наистина говори разсъдъка ми и смятам, че трябва да включим а, повече съмнения и да сме наясно, че не сме видели всички последици възможни, които ще проистекат текат от тези информационни системи. Не трябва да оставаме кухи за това, което говорят неправителствените организации и редица други страни. За това а, искам да ви припомня, че има едно единствено седалище на Европейския парламент в Страсбург е то, не, не са две и за момента не е променено. Така че не бъркайте своите желания с а, вашите мечти. А, така че в към момента седалището на Европейския парламент е в ам, Страсбург. Благодаря на всички, благодаря ви, госпожо председател, и до следващата седмица. So even this is... Всъщност, сега не е време да водим дебат относно единното седалище на Европейския парламент. Искам да подчертая все пак, че има различни виждания, ако изобщо може да има едно седалище, къде да е то. Искам да подчертая, че ние сме един действащ парламент. Въпрос не е свързан само с това къде се намира парламента, къде се намират и другите институции, с които сътрудничим. Така или иначе сега говорим за шенгенското пространство. С оглед на казаното от колегите. Може би Карлош Коелю иска да обобщи. Благодаря. Благодаря на Хуан Фернандо и на Мари Кристин. Мисля, че и двамата казаха нещо, което е вярно. Проблема с Шенген не се дължи на нас. Ние защитаваме Шенген. Проблема се намира в съвета. Е, съвета няма същия подход като нас. Това е голямата разлика. Говорихте за оперативната съвместимост. Парламента изпълни онова, което поиска от него комисията. Съвета обаче забрави, че говорим за триизмерно пространство. Свобода, сигурност и правосъдие. Съвета гледа единствено сигурността. Когато говорим за свобода и за правосъдие, в съвета няма същата ефикасност. Хуан Фернандо, ти даде много добър пример. Новата агенция, новия Фронтекс. Комисията направи своето предложение и ние свършихме това, което се очакваше от нас съвета одобри. Не направихме същото обаче с агенцията за убежището, защото не става дума за сигурност, няма същия политически натиск и съответно сме в въздънена улица. Няма възможност парламента и съвет да стигнат до общо решение. Жалко е. Жалко е наистина. Говорейки за Шенген, говорим за сърцевината на нашите ценности – за Шенген трябва да се води битка и тази битка трябва да се води по правилния начин. Обеден съм, че другите колеги ще ме подкрепят, когато кажа, че онова, което правим е правилното. Благодаря, казва председателката. Искам да благодаря на всички колеги за това, че работиха толкова сериозно и толкова често. Много често общественото внимание не е насочено към вашата работа, работата на вас сами и на докладчиците в сянка, но така или иначе вашата работа е от съществено значение. Всички сме съгласни, че свободата на придвижване в шенгенското пространство е едно от основните постижения, които имаме. Е необходимо да се гарантира, че тя ще продължи да съществува, независимо какви са предизвикателствата в областта на сигурността. Ако изчезнат отворените граници в рамките на Европейския съюз, ще се стигне и до много-много други лоши неща, така че свободата на придвижване трябва да я има. Може би в следващия мандат трябва да видим какво точно се случва в съвета, защото съвета е една изключително непрозрачна институция. Трябва да разгледаме правилника за дейността на съвета, да видим защо толкова често там се стига до задъна на улица. Аз лично бих казала, че е необходимо да намалим правомощията на държавите членки, защото държавите членки са единствените, които могат да действат без Европейския съюз и това може да се превърне в проблем. Предстои ни много работа, както по отношение на шенгенското пространство, така и по отношение на сътрудничеството между институциите. Искам да ви уверя, че аз също смятам, че работата на работната група по Шенген трябва да продължи. Искам да кажа на колегите, които няма да се върнат в парламента, че могат да продължат да наблюдават дебата отстрани и да продължат да проявяват критично отношение. Това също е важно. Благодаря на всички. Днес за втори път ще се наложи да направим пауза за кафе. Може би ще имате около 10 минути. Преди да започнем с следващата точка от дневния ред, все още изчакваме докладчика. Затова Имате 10 минути, може да правите каквото искате в рамките на този срок. Ja, aber der Punkt ist,

So, do, yes, yeah. so dear colleagues, и така, уважаеми колеги, ако сте готови, можем да продължим с точка 9. Благодаря на госпожа Зибел за това, че ме замести с предишните точки. Оценявам. Доколкото разбирам, в следващата точка Софи ще замести госпожа Викстрюм. Благодарим и за това. Тя ще ни информира за етапа на преговорите между институциите за статистиката по миграцията и международната защита. Доколкото разбирам, това е доста положително развитие на 31 януари е било последното заседание. След това е имало отлагане на приемането а, от февруарския корепер и председателството а, е създало доста големи надежди за парламента, че ще бъде а, одобрено споразумението. Софи Интвелт Госпожа Викстром се извинява, че не е тук и чета нейното съобщение. Благодари на докладчите в Сянка за отличната работа и подкрепата по това досие. Последният триалог по миграцията, статистиката за миграция беше на 31 януари, както казахте, и споразумение което между парламента и съвета беше постигнато по общ текст. След като обаче се отложи гласуването в Корепер, стана ясно, че няма мнозинство в съвета. Със следващите седмици председателството проведе двустранни срещи с държавите членки, за да се убедим мнозинството през март, 21 март, бяхме информирани, че има голямо мнозинство за нов текст с редица статистически критерии и различни агрегации на данни бяха включени в пилотни проекти. Осъществяването на, регла... Осъществяването на регламента би се отложило още с една година и държавите членки а, можеха да искат две години отлагане, модел, който беше преобразуван в 3 плюс 2 години, макар да имаше резерви, включително по статистиките за пилотните про проекти, докладчиците в Сянка решиха, че новия текст може да е основа за нови тристранни срещи. Парламента искаше да прояви градивност и да стигне до ам, определено решение, но отново бяхме информирани, че няма квалифицирано мнозинство в Корепер за преразгледания текст. Явно Испания, вместо да е за, е сменила позицията си с против. Блокиращото мнозинство се формира от Белгия, Чехия, Германия, Дания, Нидерландия, Словакия и Испания трябва да знаем, че тук става въпрос за държави с добри статистически институти, които би следвало да могат да въведат нужните промени от новия регламент. Вместо това те са решили да лишат европейските граждани и вземащите решения от а, важни данни и статистика, без да дават а, реални основания. Госпожа Викстрюм иска да подчертая, че тази липса на откровена откровена и градивно, откровено и градивно сътрудничество за напълно неприемливо. Парламентът се опитва да постъпи прагми, прагматически, всячески да постигне сътрудничество. Очевидно няма никаква, никакво подобно желание в страна съвета и като резултат няма да успеем да приключим работата си по това досие. В този мандат ще бъде част от пленарното пленарния дневен ред следващата седмица за първо четене след ам, мнозинството а, при гласуването в Либе. А, искаме да предпоръчаме а, да не се водят а, повече тристранни срещи, защото очевидно няма добра воля от страна на съвета. И ако мога да добавя лично от мен, това а, определено отразява един модел на поведение. Съвета не функционира като орган и това се случва по редица досиета и това е нещо, с което трябва да се справим веднага след изборите, защото се отразява на начина на функциониране на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Интвелд. Аз се опитвах да бъда любезен по време на последното заседание, но съм напълно съгласен с вас за съвета, но искам да остана любезен, макар че те не, не, не функционират както трябва. А, зная, че госпожа Викстрюм е, води този, това досие и е много жалко как се развиват нещата. Не е сред нас председателството за да говорим с тях на Европейския съвет. Положително беше това досие, важно е то, трябват ни обективни статистики. Така че трябва да поспорим по темата. Вие, както казахте, работи добросъвестно парламента. Моля да предадете благодарностите ни за нейната усилена работа. Благодарности към вас за заместването. И ще продължи работата в следващия мандат. И така стигаме до точка 10. А именно съобщението за укрепването на върховенството на закона. И тук ще чуем представители на комисията за основните елементи на това съобщение. Мисля, че господин Слид е директор на звено F и господин Емануел Крапит също от Генерална дирекция правосъдие, са сред нас. Благодарим им. И така, колеги, разполагате с съобщението. И без да отлагаме повече, да се обърнем към господин Слид да направи първото представене. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радост е за нас да се възползваме от тази възможност да ви представим съобщението. Ще за бележите, че под заглавието на това съобщение е състояние а, и на процеса и евентуални следващи стъпки. Аз ще говоря за контекста в момента, а Емануел ще се спре на евентуалните следващи стъпки. И така в резюме цялостната картина, която виждаме в съобщението. На първо място започваме с припомняне на това, защо първо, пр... върховството на закона е толкова важно за Европейския съюз, как става въпрос за ценности и в член 2, черно на бяло в договора фигурира това. И това е основната причина, поради която комисията счита това за особено голяма важност за Съюза. Има и много практически причини за доверието, необходимо за националните решения и за външния, вътрешния пазар. Има економически елемент, разбира се, на върховенството на закона, когато няма върховенство на закона, има високи економически цени и а, разходи. И във връзка с всичко това, комисията счита, че темата е нужно да бъде в дневния ред на Европейския съюз като цяло и в отделни държави членки. И както казваме в съвета, резолюцията от октомври 2016 година на Европейския парламент е ясен пример за това. Съобщението обобщава инструментите, с които разполагаме в областта на върховенството на закона. Ясно е, че не започваме от нула. В последните няколко години има много сериозни развития по отношение на различните инструменти, с които могат да се ползват държавите членки. Някои от тях са хоризонтални, член 7, най-вече Активиран е този член за Польша от страна на комисията и по отношение на Унгария от страна на Европейския парламент. Имаме и рамката за върховенство на закона от комисията, създана през 2014 година с оглед да се предотврати възникването на системни заплахи за върховенството на закона и с, с цел да се избегне използването на член 7. И там имаме конкретния пример с а, Полша от януари 2016 година. Друг важен елемент е при нарушенията, в които има неспазване на европейското законодателство и тук виждаме и съдебната практика, която припознава важността на върховенството на закона за европейското законодателство. Също много важен момент във връзка с тази тема. Тук включваме, разбира се, и много секторни инструменти за държавите членки, механизма за сътрудничество и удостоверяване, който се осъществява в две държави членки все още. По-секторно може да се разгледа и това в различните политики, предложението в рамките на многогодишната финансова рамка за механизъм, когато има риск от гледна точка на върховенството закона за европейския бюджет – има и инструменти и средства с по-общ фокус, но са ясно съотносими с върховенството на закона. Европейския семестър е пример за това. Разбира се, и измеримите доказа, показатели за правосъдието и редица други средства, които разработва комисията – за да подпомогне държавите членки в консолидирането на тяхната структура в областта на върховството закона, структурните фондове и така нататък. И накрая, разбира се, темите за добросъседството и процеса на присъединяване. Върхо... присъединяване. Знаем, че върховенството закона е важен принцип в това отношение и критерии и принципите, които разглежда комисията за работата от тук нататък. На първо място легитимния интерес, за това Европейския съюз като цяло и всички други държави членки да имат реално функциониращо законодателство и функциониране на, на върховенството на закона. На следващо място, националните инструменти, които могат да се използват за разрешаване въпросите на европейското равнище. И на трето място, колко е необходимо да се отнасяме по един и същи начин с всички държави членки, обективността и справедливостта които са нужни за системата тук. И накрая целта тук не трябва да се вижда като а, санкция, а по-скоро за начин за намиране на решение на проблемите. Всички тези елементи са в а, посока практическо, прагматично разшир, разрешаване на проблемите. И така, как стоят нещата в момента? Имаме все по-добре развиващо се разбиране на следващо място екосистемата в това отношение доста сериозно се разрасна в последните години и накрая следва да подобрим начина по който се гарантира върховенството на закона. И тук има доста задачи. И сега давам думата на Емануел, за да ни каже какви са следващите стъпки. Действително, за да се способства за този процес, съобщението очертава различни а, начини за действие в бъдеще и всъщност тези посоки на действие са групирани в три. Три стълба ги наричаме. На първо място насърчаването. Насърчаването на култура на върховенство на закона и по-конкретно как да има по-добри знания за съществуващите европейски стандарти във връзка с върховенството на закона. Една от полуките, извлечени от опита до тук, е, че действително съществуващите европейски стандарти не са добре познати на национално равнище. И не става въпрос само за стандартите, които не са добре познати, но и също така и становищата на мониторинговите органи и по-конкретно Венецианската комисия Греко. На следващо място е как въпросът как да се разпространи повече тази информация на национално равнище. Националните парламенти имат много важна роля – Необходимостта за диалог с националните парламенти е една от идеите в резолюцията за демокрацията, човешките права и върховенството на закона. Също така в този контекст говорим за идеите, свързани с партньорската проверка. Нещо, което се предвижда в предложението от наши някои държави членки. Също така въпроса за обмен между магистрати, гражданското общество, за да има по-добро разпространение на знанията за тези стандарти, как по-добре да се използват тези източници на информация на място и друг важен въпрос във връзка с насърчаването и разпространението на информация е сътрудничеството с съвета на Европа и трябва да видим как можем да засилим това сътрудничество с съвета на Европа. И накрая едно друго предизвикателство, което не трябва да подценяваме е как по-добре да повишаваме осведомеността на обществеността Зная, че имаше един кратък видеоклип представен в един форум семинар и е важно да се обясни наистина широката общественост. Тук не става въпрос за някаква тема, ограничена само до магистрати и адвокати. На следващо място като стълб, обща посока е превенцията. Трябва да подобрим възможността за ранно ам, предупреждение, ранно идентифициране на възникващи проблеми, за да не ескалират по-нататък. Работата по реформите трябва да е в съответствие с европейските стандарти и върховенството на закона. И тук ключовото предизвикателство е как да разработим по-задълбочена, специфична за отделните държави информация и знание. И комисията приканва да се обмисли как може да се изградят тези знания заедно с държавите членки. Също така използването на съществуващи средства в Европейския съюз те могат да бъдат разработени по-задълбочено и разширени, за да се използват. Има, разбира се, и предложения на Европейския парламент, които също следва да бъдат обмислени. Освен превенцията, една област, още под тема в превенцията е как да се сътрудничи с държавите членки, които искат помощ. Опита показва, че има много какво да се научи. Структурните реформи дават възможност да се сътрудничи с държави членки, които и изготвят съдебни картографират съдебните институции и включват експерти от други държави членки, които са извършвали подобна а, реформа. Третия стълб за обмисляне на евентуални бъдещи дейности е възможността да се изгради капацитет за отговор, ефективен отговор, когато се идентифицира проблем от голям мащаб. И това е нещо, което не може да се реши с национални механизми. С заместник-председателя Тимерман работим по тези важни а, възможности на Европейския съюз да реагира. Многообразието на Европейския съюз означава многообразие от отговори на национално равнище и това изисква различни инструменти. Това въжи и за съдебната независимост на органите. Те имат много важна роля и за това трябва да се използвам пълно техния потенциал и да отговорим на въпроса как да се разпространи на национално равнище. На следващо място е въпроса как да се защити финансовия и интерес на Европейския съюз а, от проблеми, свързани с върховенството на закона. Опитът показва, че рамката показва възможности да се търсят а, решения на преодоляване на недостатъците. Например, ще разгледаме въпроса как по-често може да се предоставя информация на парламента и на съвета. В заключение сме благодарни на Европейския парламент, по-конкретно вашата комисия. Ясно е, че това, което научихме е, че върховенство на закона е споделена отговорност на всички институции, затова трябва да обединим усилията си. Благодаря. Благодаря и на двамата. Много интересни бяха констатациите по тази последна точка. Трябва да имаме предвид тези идеи в следващия мандат на парламента. Ние сме нещо като бойци в защита на върховенството на закона. Така виждам аз нещата, защото върховенството на закона изисква своите бойци. Трябва да видим как е тяхната гледна точка за реформите, за да можем също да окажем своето влияние. Софи, какво е твоето мнение? След това Джудит и след това Биргит ще има думата. Благодаря ти, Клод. Благодаря на господин Крабит, на господин След най-напред искам да кажа, че това, което ще кажа, не е адресирано лично към вас. Така че да имате предвид какво предстои. Да, моля те, Софи, бъди мила. А, зная, че вие сте твърдо ангажирани вече от години по тази тема, така че нямам никакви критики спрямо вас. Но въпросът е, когато говорим за бойци, нека да говорим за гладиатори. Кой е големият гладиатор? Къде е господин Тимерманс? Така ли ще представи това, което е неговото наследство, този мандат? Това беше негова водеща инициатива. Къде е той? Защо не се представя последната или по-скоро предпоследната седмица от мандата на парламента и през юни ще се представи окончателно, когато хората ще са заети с формирането на новия парламент. Иска ли господин Тимерманс да се занимава с този въпрос или не? И не става дума а, само думата като за господин Тимерманс, като сегашен заместник председател на комисията, който отговаря за върховенството на закона, говори за господин Тимерманс като кандидат за следващ председател на комисията. Господин Крабит а, говори за пълния а, спектър от член а, 2, но в заглавието се говори само за върховенството на закона. Тоест акцентът е върху институциите, върху съдебната система и прочие. Това, което предложихме от Европейския парламент е да се включи демокрация, върховенство на закона, всичко, което е обхванато от член 2. Какво е новото? Това е един обзор на съществуващи инструменти. Това е добре. Има призив за това да се представят предложения, но не знае на кой имейл адрес могат да се изпращат подобни предложения. Аз имам, имам копия от нашият документ по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и свободите, ДРФ. Господин Тимерманс на времето, когато гласувахме този документ, каза, че не се нуждаем от това, тъй като имаме пълен инструментариум. Очевидно е, че го нямаме, защото изминаха три години. Виждаме Полша, Унгария, други страни, Малта, Словакия, Румъния и прочие са засегнати. И въпреки съобщението, с което разполагаме сега, Европейската комисия в своя инструментариум има член 7, но отказва да го задейства спрямо Унгария. Знае, че Европейската комисия беше много активно ангажирана по програмата за права и ценности и трилозите, които се возеха е, имаше разводняване относно фонда е, за е, съдебните дела и прочие, така че много от нещата, които предложи парламента, не бяха отчетени. И сега въпроса за върховенството на закона се свежда до технократски решения. Аз не говоря тук за партийни политики, говоря за политики политически въпрос, който трябваше да се представи от господин Тимерманс, така както го направи преди година в парламента. И е не сега в края на мандата. Не знае с какво се занимава господин Тимерман сега. Ако това е, което може да ни предложи комисията, едва ли трябва да се изненадваме, че по същество ние прехвърляме всичко това на Съда на Европейския съюз, на Венецианската комисия, на бюджетните органи, вместо да имаме един силен механизъм, който да обхваща всички държави членки, който да е постоянен, а не инцидентно да се задейства, да има публичен дебат в Европейския парламент, както и в националните парламенти. И така, що се отнася поне до сроковете, бих призовала Европейската комисия да не прави никакви изводи през месец юни. Нека това да се превърне във водещ политически проект, който да се представи след 1 ноември от новата комисия. Всички до сега са наясно колко важен е въпроса за върховенството на закона, основните права и демокрацията. Нека да не ограничаваме всичко до бюрократични мерки. Нека това да се превърне в един водещ проект, водещ личност по него да бъде следващият председател на Европейската комисия. Да, не зная кой ще може да представи това през ноември. Не знае какво е мнението и на останалите колеги. Джудит има думата. Благодаря, господин председател. Тази седмица съветът отново говори за Унгария и за Полша, без да поставя ясни срокове за това какво да се направи. Миналата седмица приключихме преговорите с съвета по европейския прокурор. Няма особен напредък. Дори председателят на съвета сега отклонява вниманието на цялата институция, дискредитирайки кандидата ни. Така че имаме доста въпроси, свързани с върховенството на закона, с които се занимаваме. Имам предвид съвета в случая. Това съобщение на комисията не създава усещането, че въпросът е неотложен, а той е именно такъв – и комисията трябва да покаже, че въпросът е неотложен, като започне реален дебат с парламента. Веднага след като беше прият доклада на госпожа Интфелд по ДРФ, това не беше законодателен доклад, но това, което разполагаме сега пред себе си, е нещо, което цели да печели време, и да прехвърли въпроса след европейските избори в друга сфера. Това създава проблеми. Именно това прави съвета с протакането по отношение на Унгария и Полша. Не се води истински дебат след изборите, доставено това. Румънците сега блокират назначаването на главния прокурор. Тоест, това е замазване на очите на хората. Това е последното, от което се нуждаем. Ние трябва да покажем на европейските граждани, че гледаме сериозно на този въпрос, въпреки че се отиваме след няколко седмици. Е, това, което каза Софи, въжи и за мен. Аз нямам нищо против е, вас лично, е, но ние трябва да покажем, че въпросът не търпи отлагане. И парламентът отдавна се обръща към вас, е, обяснява на съвета, е, че не Европейската комисия е единствена е тази, която отговаря за опазването на договорите, но все пак трябва да сте истински пазители на договорите и трябва да се търсят понякога решения в юридическата система, но това означава, че бягаме от политически решения. Комисията изготви огромно, едно много добро а, съобщение, което се отнася до стимулиране на спазването на ценностите, върху които почива Европейския съюз. А, и там става ясно, че член 7 е нещо много повече, отколкото един обикновен анализ на договорите. Щеше да е добре, ако вашето съобщение беше отчело всичко това и беше излязло с предложение, тъй като този въпрос няма да се реши чрез консенсус. Тайните служби на Холандия се оказа, че не желаят да се сътрудничат с австрийските си колеги, защото австрийците имали много тесни контакти с руснаците. Така че имаме сериозни проблеми с върховенството на закона, които искат действия от наша страна. Да, нашият мандат действително приключва и парламентът изобщо не беше включен в процедурата, свързана с задействането на член 7 за Унгария. Вие говорите за нови правомощия, но какво да кажем за съществуващите такива? Всичко опира до политическа воля. Хуан. Благодаря ти, Клод. Благодаря ви за това, че представихте на последната права от мандата на този парламент, парламент е най-важната тема, именно върховенството на закона. По време на този мандат ние многократно сме засягали тази тема. Имаше доста връщане назад в това отношение. И имаше такива ситуации, които ясно показаха, че има влушаване на състоянието с върховенството на закона – и че са засегнати все повече от държавите членки. Да, съветът е, е орган, който не функционира добре, що се отнася до вземането на решения на европейско ниво. Не го е грижа често за върховенството на закона и приема всичко, което беше казано вече от колегите им Искам да кажа само още нещо в допълнение. В следващия мандат на Европейския парламент трябва да положим максимални усилия, за да направим така, че да се върне политическата воля за спазване на закона от държавите членки на Съюза, които все по-често нарушават европейските закони. Разбира се, има заведени процедури за неизпълнение. Те се гледат от Съда на Европейския съюз, но това достатъчно ли е? Някога имаше страх от Бога, но вече не. Някога държавите членки се срамуваха, когато ги посочваха като нарушители и такива, които не спазват законодателството на Съюза, но това вече не е така, защото държавите членки въобще не ги е грижа а, завеждането на наказателни процедури срещу тях или пък решенията на Съда на Европейския съюз. И така се подкопават устоите на законите тъй като това са сигнали, че те не се спазват. През изминалия мандат на парламента говорихме много за член 6 от договора за Европейския съюз, който определя мандата на Европейския съюз да се присъедини към Европейската конвенция по правата на човека, но това вече не е нещо на дневен ред. Има диалог, между тези, които защитават основните права и съдилищата. Европейския съд по правата на човека в Люксембург, е, Съдът на Европейския съюз в Люксембург. Европейският съюз трябваше да бъде важно действащо лице – важен участник е, в е, работата на Съда по правата на човека към Съвета на Европа. Има становище на този съд, който определя стандартите съгласно Съда на Европейския съюз е, се оказа, че не е възможно да се предприемат стъпки напред, без да се измени документът, който беше прият включително от този парламент, като начин да се присъединим към Европейската конвенция по правата на човека, но за това вече не се говори, отпадна от цялата картина. Какво ще се случи по-нататък? И още нещо накрая. Какво трябва да се направи, за да се постигне целта, заложена в член 6, че Европейският съюз трябва да бъде член на, на страна по Европейската конвенция по правата на човека. Биргит Ципел има думата. Не, аз нямах намерение да се изказвам, но въпреки това искам да добавя нещо. Ясно беше заявено вече, мисля, че основният проблем не е в Европейския парламент, не дори в Европейската комисия, въпреки че бих желала да видя повече политическа ангажираност от нейна страна. Основният проблем е в съветът. Има отделни държави членки, които са против, но и съветът като институция на Европейския съюз не поема отговорност за това, което се случва. И това е проблем, за който трябва да говорим и в следващия мандат – за да видим по какъв начин да контролираме малко по-добре това, което става в съвета, да сме по-наясно с а, тяхната процедура, защото в крайна сметка те са онези, които блокират всичко. В допълнение към казаното вече от колегите, трябва да кажа, че ние трябва да насочим вниманието си в началото на следващия мандат върху това, което се прави в съвета Що за институция е тя? Дали продължава да е европейска институция или пък трябва да се променят правилата? Благодаря, Биргит. Господин Юрик. Благодаря. Аз искам да изразя несъгласие това, което каза Клод, с това, което каза Клод. Аз съм за това да се спазва върховенството на закона. Ние като парламент упражняваме контрол върху институциите, имаме контрол върху комисията, върху изпълнението на решения на съвета, но не и върху другите. Демокрацията означава контрол върху властимащите, а не контрол за тях. Софи каза, че липсва от този дебат господин Тимерманс. Той е много активен, беше във Варшава този уикенд, участва в кампанията на една нова партия, наречена Пролет, и използва тази партия. Това е европейска инициатива, за да той е там, за да представи своята кандидатура като водещ кандидат за председател на Европ... Европейската комисия за социалистите. Когато говорим за нашата мисия за контрол върху върховенството на закона, бих искал да кажа, че трябва да се спазват първо договорите. Защо? Въпросът, който поставя Хуан Фернандо е, е, че трябва да намерим начин, за да изпълним политическата ни воля. Това е точно обратното на духа на върховенството на закона, тъй като ние трябва да реагираме в рамките на договорите, това, което ни позволява договорите. Ако член 7 от договора за Европейския съюз посочва, че само в изключителни случаи може да се подчертае, че има риск за демокрацията в държавите от Европейския съюз. Това не е направено случайно. А това е направено, за да се уважаваме взаимно, да уважаваме многообразието на правните ни системи, да, за да реализираме върховенството на законна практика. Има а, въпроси а, в други държави, свързани с върховенството на закона. Например, що се отнася до например, случаите на евтаназия в а, Нидерландия и прочее. За мен обаче убиването на хора в клиниката Лебенсен не е нещо, което е маловажно, защото животът е ценност, която е неотменима. Не може да се предлага самоубийство. Сигурно имате и друга гледна точка, но след като ние сме хора, които държим на върховенството на закона, ние трябва да бдим също за това какво е в интерес на гражданите, защото нещата не опират само до това какво иска държавата. Нашата мисия за контрол върху върховенството на закона в следващия мандат трябва да се осъществява от страна на самоконтрол, от страна на парламента и на институциите, които трябва да контролираме ние а не чрез демократичния контрол на гражданите. Благодаря. Попитах е, секретарията дали не можем да посветим една последна точка е, на нещо по-малко противоречиво, например гражданска защита. Отговора беше не. Върховенството на закона. Нещата ще останат е, нерешени като проблем. За следващия мандат спомням си срещите, които проведох в Полша, Унгария. Споменахте комисаря. Е, в крайна сметка, добре. Това сме ние. Това е нещо добро. Нещо, което е чиста проба, либе. И сега даваме думата на колегите за отговор. Изпитахте комисията на гърба си, без прощада. Благодаря. По няколко неща ще коментирам. Естествено, текста на съобщението на комисията представлява де-факто един документ с междинен характер. Представих ви е, в е, бегли краски онова, което е написано там. Е, по-конкретни неща ще се появят през лятото. И това няма да е края на процеса. По-конкретни идеи за дебат ще се появят на по-късен етап. Всъщност това е присъщо на самото комюнике, на самото съобщение. На следващо място Вместо да ни определят като бойци за върховенство на закона, аз мисля, че е по-добре ние да се самоопределим като нещо, като обикновени войници, като редници. Естествено, през последните години процеса напредна. Комисията също започна да набира опит, както по отношение на обхвата на предизвикателствата, за които всички говорим, така и по отношение на това как да се вземем с тях. Мисля, че комисията много научи през последните години и продължава да се учи. Говорихме, например, за промотирането, превенцията. Е, и говорихме и за много други неща и мисля, че едно от нещата, които научихме е, че за да можем да отговорим, за да можем да предоставим ответна реакция, трябва да се осланяме най-вече на превенцията на промотирането. Колкото по-рано се действа, колкото по-рано се изпуска напрежението от съответно място, толкова по-лесно се решават проблемите. Много по-лесно е така, отколкото на някакъв по-късен етап да се намесваме с конкретни мерки. Отново казвам, учим се. И ще е удивително, ако процеса не продължи по същия начин в рамките на следващата комисия. Нека така да приключи. Господин Крабит, що се отнася до липсата на търпение, до спешния характер на проблемите, ние сме напълно съгласни. В тази връзка е важно да се отбележи, че нетърпението за нас е нещо като позитивна енергия. Той е присъщо на вашата работа. Аз мисля, че наистина сме постигнали напредък. За няколко години отбелязахме истински напредък. Мисля си все пак, че ние сме заредени с една положителна енергия. Мисля, че нещата са по-скоро бели, отколкото черни. Ние сме готови наистина да постигнем конкретни резултати. Естествено, искаме нещата да се случват по-бързо, но съхраняването на върховенството на закона е обща отговорност. С този процес на започване на всичко от начало на преосмислене, мисля, че трябва да дадем нов тласък и на споделянето на отговорността. Вие казахте, че има предизвикателства в съвета в някои държави членки. Трябва да се създаде необходимия ритъм на действие. И след като той е създаден, трябва вече да се търсят конкретни резултати. И последното, което искам да кажа за спешния характер, е следното. Трябва да се отбележи, че ние започнахме да действаме точно защото се беше, беше е, стигнало до е, спешни е, проблеми, проблеми, които имат нужда от спешно решаване. Предложихме нов регламент е, за защита на европейския бюджет, например, когато има общи недостатъци относно върховенството на закона. Преди 5 години малко хора щяха да кажат, че е възможно да се предложи такъв проект на текст. Благодарение на вас, благодарение на вашата подкрепа, постигнахме реален напредък. Преговорите по текста продължават, но мисля, че те са от фундаментално значение за бъдещето. Когато говорим за нови механизми, не трябва да се отклоняваме от действителността. Ще има време за обсъждане на евентуални нови механизми, но сега трябва да действаме в рамките на съществуващите и това се опитва да направи комисията. Нека да ви го напомня. Между другото, комисията действа в тази област. Е, има решение да се действа, което е взето от колегиума. Благодаря. Искам да ви попитам какво ще правите е, след юни. Май ще се откажа обаче от този въпрос, тъй като ще дам последната дума на София. Само един въпрос. Защо не превърнете всичко това в една 100% консултация. Какво имам предвид? Защо да не се започне процедура на мащабни консултации, където всеки да може да дава своето не, не само парламента, НПО, хора от университетите, учени. Защо не започнете просто един процес на мащабни консултации? господин Слит. Процесът е отворен за участие. Всъщност на ниво колегиум не се започва и не се приема решение за процес на консултация. Вече сме минали на по-високо ниво. Естествено, че се опитваме да накараме различните заинтересовани страни да предоставят идеи аз имам предвид истинска консултация. Не ме интересува дали това се приема от колегиума или не. Имам предвид консултация с крайни срокове, с определени въпроси. Комисията прави нещо подобно по други теми и го е правила не веднъж. Това е риторичен въпрос, казва председателя. Благодаря на двамата колеги от комисията. Благодаря на всички. Благодаря на всички представители на комисията, които са идвали при нас, колеги, няма нищо по точка разни, няма и следващо заседание. Влизаме в черната дупка. Вчера я видяхте по телевизията, следващия мандат е една черна дупка. Ще ви видя обаче с голямо удоволствие идната седмица. Преди няколко седмици не смятах, че това ще стане действителност, но сега нека да ви кажа, не е края. Ще ви видя следващата седмица.